Az elnök. Председателката. Председателят. Добро утро. Уважаеми колеги, откривам заседанието. Ще започнем с първия вод, но преди това бих искал да дам думата на господин Винце, който пожела да се изкаже по 59 член 4 линия от правилника относно връщането на акт в комисия в случая за гражданската европейска инициатива и временните мерки, т.е. сроковете за е, придвижване на граждански инициативи в условията на здравната криза, господин Винци има думата. Благодаря ви, госпожо председател. for in regulation 788 on the European Citizens Initiative. Действително става дума за европейските граждански инициативи, за, за европейските подписки. И по 59-та наистина този въпрос би трябвало да се върне в е, Конституционната комисия на парламента за доразглеждане. Благодаря. Искането от колегата Вилби ще бъде подложено на гласуване на края на, на вота. Ще се гласува от 9 часа до 10.15. Процедурата е същата, както до сега. Всички е, вотове ще бъдат поименни и е, членовете ще могат да проверят дали правилно е регистриран гласът им е, на страницата в интернет на пленарната сесия. Обяснения на вота могат да бъдат внасени в писмена форма, по изключение само обяснения на вота, които са по-кратки от 400 думи, ще бъдат приемани устно. С това вотът е открит до 10 и 15. Може да гласувате, а резултатите ще бъдат обявени в 13 часа днес. Благодаря. az első napirendi pont megvitatására óra Първата точка от дневния ред на днешния дебат в началото на деня ще започне дебата ни в 9.15, така че ще е късна заседанието до 9.15. Добър ден на, на всички. Откривам поредното заседание. Следващата точка от дневния ред е изявление на Европейската комисия за заграбването на земи и обезлесяване около Амазонка. Искам да информирам депутатите, че за този дебат няма спонтанни изказвания и не можете да вдигате син картон. Благодаря. Давам думата сега на господин Синкевичус от Европейската комисия. Благодаря. И аз ви благодаря. Амазонка съдържа горите, които са уникални на нашата планета. Те спомагат за нашето биологично многообразие, за нашия климат. Те са изключително важни също и за местното население, които наричат този район свой дом традиционната им култура зависи от района. Предизвикателствата, които засягат района около Амазонка, са сложни. Те са многостранни и изискват регионално сътрудничество сред държавите, които споделят дъждовните гори. Екологичното измерение на това предизвикателство е пряко свързано с основни економически и социални фактори и въпроси като широко разпространената бедност, корупцията, правата на човека, които водят и до намаляване на сигурността. Териториите на местното население около Амазонка съвпада до голяма степен с най-добрите е, екосистеми на света. Местните общности трябва да са част от решението. Справянето с обезлесяването е изключително важно не само за да се борим с загубата на биоразнообразие, но и да се постигне устойчиво развитие и да се изкорени бедността. Меки предвид амбициите заложени в зелената сделка, както и новата стратегия за 2030 за биоразнообразие, Европейския съюз иска да се пребори с обезлесяването. Ние искаме да имаме водеща роля в международен план и да използваме търговската политика, дипломатиката и всички инструменти, с които разполагаме. В глобален план ние искаме а, една рамка, която да бъде много амбициозна след 2030, така щото 2050 та горите да бъдат възобновени и да бъдат защитени. Глобалната рамка трябва да съдържа конкретни цели за опазване на основните гори, опазване здравето на екосистемите който отговаря на Стратегията за биоразнообразието на Съюза. Ще подкрепим действия срещу обезлесяването и влушаване качеството на горите като част от Парижкото споразумение и повишаване на амбициите за опазване на горите подкрепа от страна на отделните държави около тях, както и намаляване на емисиите посредством обезлесяване и вълшаване на горите. Що се отнася до европейските политики, ние работим по различни действия за борба с обезлесяването, като част от последващите действия по засилване на действията и възобновяване на горите. Приехме такава стратегия 2019 година. Европейската комисия ще излезе през 2021 година с законодателно предложение, както и други мерки, за да се избягва пускането на продукти, които са свързани с обезлесяването на пазара и вносът да опазва горите. Правим оценка на въздействието. Това може да включва ангажименти на е, индустрията, сертификационни схеми, подходи свързани с и с схемата за незаконен риболов. Има и други мерки, разбира се. Приветстваме ангажимента на Европейския парламент по обезлесяването. Очаквам да видя проекта на госпожа Буркхарт. Тя има доклад по собствена инициатива. След като бъде прият, ние ще го разгледаме внимателно. За да преодолеем обезлесяването, трябва да работим повече и с частния сектор, особено с нашия частен сектор, за да има устойчиво добиване на суровини. Както бе обявено в Стратегията за биоразнообразието, комисията ще излезе с нова инициатива през 2021 година за устойчиво корпоративно управление. Тази инициатива ще се занимава и с права на е, човека и с корпоративна отговорност в различни сектори. Други действия на комисията включват включването на платформа на множество заинтересовани страни, отново по тема обезлесяване. Те ще се срещнат за първи път в Европа през октомври, ще направим и обсерватория, която да наблюдава данните и въздействието на търговията върху обезлесяването. Им искаме да работим в партньорство и да подкрепим условия, усилията на всички държави в Амазонка също така опазване правата на човека на местните общности, както и опазването на околната среда. Всички те са сред основните ни ценности, които залагаме и във връзките си с трети страни, включително и страните около Амазонка. Поради тази причина тези въпроси биват повдигнати постоянно в нашия механизъм за политически диалог и сътрудничество. Диалогът не е ограничен само до правителствата. Ние работим активно и с много отделни заинтересовани страни, местни органи на самоуправлението, регионални, НПО, и прогресивни бизнес дружения. Диалогът, в крайна сметка, е ключ към успеха. Според мен за свободна търговия с държавите в този регион един от другите начини за насърчаване на сътрудничеството в сферата на околната среда, климата, най-вече, що се отнася до устойчивото развитие и търговията. Европейският съюз се опитва да изкорени причините за обелезнесяването, Говорим за използване, земеползване, права на местното население. По кола Амазонка имаме проекти, които възлизат на 266 милиона евро и те тъкат по-настоящем. Опазването на биоразнообразието и борбата с обезлесяването означават и е добро управление. Трябва да подобрим и начина на местните да живеят и да си изкарват хляба. Искаме интегрирано, устойчиво развитие и то е в центъра на нашата политика за развой, за развитие. Подкрепяме също и конвенция 169 на Международната организация на труда за местното население, както и доброволните указания за собствеността на земята и местното население. Мобилизирахме също и е, други инструменти, за да защитим местното население. Много често, за съжаление, те са поставени на карта. Очаквам е, да работя с вас е, добре по този важен въпрос. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин комисар, с първият оратор от името на Европейската народна партия, госпожа Магина. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че поемате ангажимент за нашето бъдеще. Този дебат е вече провеждан тук в пленарна зала миналата година. И въпреки хубавите думи, които бяха казани, нещата не са се променили, що се отнася до заграбването на земите и обезлесяването. Продължава незаконната сеч. Ние сме разтревожени от това, че бразилското правителство си затваря очите или дори насърчава заграбването на земи. Вие Говориме за една площа от една територия на 6, 6 милиона квадратни е, километри. Искаме да постигнем неот климатична неутралитет към 2015 2050 година, но това няма да стане, ако нещата а, продължат. Знаеме, че след COVID-19 нещата няма да се променят. Ние се сме разтревожени от това, че след споразумението Меркосур, световните пазари са все повече и повече отворени за внос от Бразилия на говеждо и соя. Но, разбира се, не трябва само да хвърляме камъни и да се сърдиме на правителството на Бразилия. Ние също сме виновни. В крайна... Ние сме наложили мерки, но не провеждаме проверки. Нашата стра... стратегия за био разнообразието и новият механизъм на мониторинг трябва да бъдат много по-строги. Ние трябва наистина да бъдем много бдителни и то веднага. От името на социалистите и демократите, госпожа Фан Бремт. Um, uh, Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Аз е, не се съмнявам в намеренията на Европейската комисия да се справи едновременно с въпросите за климата и обезлесяването. Но знайки какви са нашите цели, за да ги постигнем, то басейнът на Амазонка е от съществено, повтарям, съществено значение в тази борба. Е, това е, е най-голямото на планетата хранилище на въглерод. И страшното е, че че е, се променя, а ако не действаме решително до 2030 година, басейнът на Амазонка може да бъде източник, а не хранилище на въглерод. Положението е изключително сериозно и следва да се обърнем с лице към него. Миналата година, както вече се каза, обсъждахме е, този проблем. Нека да ви кажа, от тогава насам Положението ежемесечно се влошава. А сезонът на пожарите дори още не е започнал. Както се спомена също, 80% от обезлесяването е, е, е причинено от земеделието и косвено от европейското потребление. Уважаеми колеги, задачата ни е, е изключително тежка. Правителството на Балсенаро ползва е, здравната криза е, като претекст за по-нататъчно екологично дерегулиране. 30% от бюджетните средства за предотвратяване на горски пожари са урязани. И съкрате нещата на института, който се грижи за корите, директора на космическата агенция на, на Бразилия е уволнен, понеже е разпространявал спътникова информация за състоянието на Амазонка. Точно преди една година Европейската комисия подписа спогодба за свободна търговия с страните от Меркосур което предвижда една глава разпоредби е, за устойчиво развитие, която е със задължителен характер. И комисията винаги ни казва, че това е гаранцията. Това е, ще опази басейнат на Амазонка. Как да вярваме на това, след като година след подписването на спогодбата, положението е далеч по-лошо? Парламента трябва да настоява за действителни, реални предпазни мерки и, и те да бъдат главно условие в търговската политика. Да сме наясно, уважаеми колеги, не може да има свободна търговия без опазване на планетата. Ако искат да търгуват с нас, трябва да бъдат наши партньори в борбата срещу изменението на климата. Това следва да бъде лайтмотив на всеки бъдещ търговски външно-търговски разговор. И съмнение не може да има по това. Благодаря, госпожо председател. Басейнът на Амазонка е, е под заплах. Заграбват се земи, за да се развива земеделие. Е, незаконно е, се иземват земи за минен добив. Всичко това допринася за влушаването на околната среда. Но предвид това, кой е най-добрият начин да се решат тези проблеми, които засягат не само природата, а и препитанието на местните жители? С непрекъснати обвинения, с един патерналистски неоколониалистичен подход, това няма да стане. Необходимо е взаимно уважение, взаимни ангажименти. Тъй като за да предотвратим глобалното въздействие на днешното положение, трябва да търсим споразумения, които разбира се споразумения да бъдат с задължителна сила, за да могат правителствата от региона да се насочат към една правилна екологична политика. Все пак те са подписали световните споразумения, в това число Парижкото за измененията на климат. Не бива да забравяме обаче и техните сериозни социално-економически затруднения. Следва да оказваме подкрепа на гражданското общество, на местните жители, на активистите, е, да, да оказваме помощ, помощ по места, за да знаят тези хора, тези активисти, че не са сами в своята борба. И разбира се, е, най-сериозният ни лост е външно-търговската политика. Е, е, това е възможност за взаимодействие по екологичните и климатичните въпроси, нали, предвид това, че външно-търговските спогодби съдържат задължителни клаузи за опазване на околната среда, в това число по парижките споразумения. Не можем да се примиряваме повече с демагогската политика на, на, на някой. Трябва, не бива да жалим средства, трябва да си сътрудничим. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бенье, иде. Благодаря, госпожо председател. Обезлесяването в Амазонка продължава и това блонди загриженост, включително и тук след нас. Да, тропическите гори са първите, които са жертва на, на антропичната и естествено обезлесяване, но докато вие тук обсъждате този проблем, в Европа се губят обработваеми сълскостопански земи. 10% от обработваемите земи в Европа са сега изкуствена почва. Кой е виновен за това? Вашият економически модел. Как можете да се чудите и да се да обвинявате другите, когато вие е, практикувате такава политика. Европейският съюз има, има пряка вина, защото внася е, каучук, какао и соя. А причините са ясни те идват от световната глобализация. Между 60 и 90% от производството на соя е предназначено за фораша и се продава в, от големите вериги. Този интензивен модел на култивиране е залегнал в спогодбата Меркосур. Как можете да се очудвате след като Меркосур и разпоредбите на Респосур насърчават подобни практиките? Европейският съюз внася 300 милиона тона говеждо от Бразилия с намалени мита. Всъщност, вашата политика е пагубна както за околната среда, така и за животновъдите. Как може да се очудвате, когато всички, всички, вас, всички вие подписвате тези спогодби, които всъщност насърчават обезлесяването. Нека се оттеглим от тези международни спогодби и се върнем към производство тук от нас. Нека да престанеме да внасяме по-ефтини продукти, просто защото са по-ефтини и да купуваме нашите продукти. Нека да наложим един етичен модел. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Кавазини от името на Зелен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Първо искам да изразя своята солидарност с хората около Амазонка, особено Бразилия, които страдат също от COVID-19 и губят своите семейства и приятели. Какво може да е по-шокиращо в тази ситуация от това да чуеш министър, който иска да се махне екологичната защита в същото време, в което хората загиват от COVID-19. Това каза министра на околната среда на Бразилия. Възлесяването в Амазонка продължава да се увеличава и това е пряко последствие на решения взети от правителството. Агенциите, които контролират това, биват разпускани, спряха глобите за незаконна сеч и Администрацията на Болсинаро подкрепя един закон, който също ще легализира заграбването на земи. Той трябва да се гласува всеки момент в Конгреса. Подкрепям всички, които се борят по места срещу тези разрушителни политики и призовавам колегите в Бразилския конгрес да спрат този закон, особено закона за заграбването на земи. Но ние в Европа също можем да изиграем своята роля супермаркетите в Обединеното кралство заплашват да бойкотират а, а, стоки от Бразилия. Ако не се спре това в Германия, тече подписка в момента и се събрани много подписи. Нужни са ни е, потоци на стоки, които да не водят до обезлесяване. Имаше голям отпор преди е, срещу обезлесяването, но мисля, че сега все още това трябва да продължава. Но не знам как тази изделка Меркосур ще се подпише, ако това стане. Благодаря ви. От ЕКАРЕ давам думата на господин Джамбаски. Е Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги!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 Едно, две, три, проба, четири, пет, шест, проба, пет, шест. Окей, good. Thank you. Продължавайте. Go on. Thank you, uh, Madam Chair. I will start from the beginning. Uh, още веднъж, уважаеми колеги, трудно мога да си представя по-неподходящо време за този дебат. Европейският континент се тресе от протести, милиони европейци загубиха своите работни места, вандали грабят магазини, унищожават и пренаписват европейската история – и в този момент европейският парламент дебатира горите в амазонка. уважаеми колеги кратко напомняне географско река амазонка не минава през нито една държава член в която живеят вашите избиратели и хората които с данъците си издържат тази институция. трудно може да се намери по точна единица мярка за непригодност и безполезност. по странен би бил само дебат за липсата на вода на марс но не смея да ви го предложа за да не взема да го видя в следващия дневен ред. още повече тази зала говори за екология и чистота на въздуха когато гласува и ще гласува за това хиляди камиони да се разкарват празни из европа и да замърсяват въздуха на европейците. що за дебелоочие що за нахалство! тази зала може да реши да пази чист европейския въздух но под натиска на енп на СНД, на реню заради партийните майки централи гласуват свиват ушите и гласуват за това да е мръсен въздухът а сега са седнали да учат други държави на други континенти как да си пазят въздуха. много странно уважаеми! ако тази зала гласува за замърсяване на въздуха би трябвало да мълчи за амазонка и за друго подобно. и още нещо уважаеми колеги отново чухме дори тук в дебрите в джунглите на амазонка отново чухме за колониализма за патернализма за привилегията на белия европеец за това че трябва да се извиняваме за това че има историческа вина. уважаеми колеги ако си мислите че с извиняване коленичене унижаване самобичуване авторасизъм ще спечелите повече гласове. дълбоко грешите! ако мислите че оправдавайки бунтовете и варварщината ще получите подкрепа не грешите. когато свършат с магазините когато свършат с парфюмите ще дойдат за вас. напомням ви историята така започва всяка революция. която революция вече червеното знаме сърпа и чука първо бие а после граби магазините и после идва за частната собственост. вижте болшевишка русия вижте историята на окупацията на източна европа включително и на моята държава така че не се лъжете няма да получите повече гласове ще получите само и единствено варварство и заличаване на историята. но аз не възразявам който иска да се извинява да се извинява който има съмнение за своето колониално минало или срам нека се извинява. но уважаеми не очаквайте от нас моля ви не си губете времето не очаквайте от нас да се извиняваме за нещо за което не сме виновни. българинът не коленичи българинът не се унижава българинът не проси милост когато на вратата дойде грабител поробител или варварин. когато това се случи ние българите стоим здраво на краката си и с крепка десница браним своя дом своето отечество своята култура своя род и своята родина. това правим ние. така че желая ви успех със защитата на горите в амазонка. безспорно епичен планетарно важен дебат. когато дойде следващ такъв за нуждата от повече карлсоновци в перки в европейския съюз или за нуждата от нови още борби с вятърни мелници по дон кихот обадете ми се ще дойда ще дебатираме и ще си говорим за всички тези неща. бъдете здрави! благодаря ви за вниманието. Благодаря. Следващата е Аня Хазакан от Обединена левица. Имате думата, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Преди съвсем малко време е, Светът е, е, бе разтревожен навсякъде от постъпилите новини и фото си за горските пожари в басейна на Амазонка. Сега, разбира се, вниманието е привлечено от здравната криза, но от това положението в Амазонка далеч не, не става по-добро процесите продължават. И благодарение на съдействието на Европейския съюз, на практика обезлесяването тече с невъобразимо висок темп е, при естествено незачитане на елементарни човешки права. Тъй като се насърчава този глад за ефтина продукция. Ежегодно внасяме повече от милиони и половина тона соя, 40 хиляди тона ковеждо месо от Бразилия и след влизането в сила на спогодбата с Меркосур е, нещата ще се влушат. Ако желаем да, да спасим Амазонка, е, едва ли бихме могли да, да постигнем успех при такава външно-търговска политика. Е, е, вие, госпожа комисар, няма да опазите биологичното многообразие при това положение на нещата за да се осигури устойчиво производство на хранителни продукти, следва да можем да кажем не на опустошителните външно-търговски отношения, които предстои да влязат в сила с Меркосур, с сериозно субсидиране на месопроизводството, а намаляването на потреблението на месо е, е добре е, и за околната среда, е, и за хуманното отношение към животните. И прочем, по този последния въпрос парламентът има шанс да направи нещо сега. И аз е, приканвам е, колегите е, да гласуват за създаването на специална комисия за хуманно отношение на трансплантираните животни. Независими Елеонора Еви, имате дума. Благодаря. Animal Equality е едно НПО, което е, е, наскоро излезе с доклад, е, който описва е, как се унищожава околната среда с животновътството. 6 милиона километра а, от тази земя са унищожени точно за това интензивно а, животновътство. Други пък, Greenpeace, казват, че 10% от обезлесяването в световен мащаб идва точно от потреблението на а, животновъдни проекти, продукти. От една страна Европейската комисия обявява законодателно предложение, което гарантира, че продуктите на европейския пазар не са свързани с обезлесяване. От друга страна обаче излиза с преговори за търговско споразумение с Меркосур, като игнорира правното изискване да няма влушаване на околната среда при производството. Европейската комисия трябва да каже конкретно, конкретно как точно ще опази екосистемите а, дори в търговските споразумения. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващият оратор е господин Яробес. Господин председател, колеги, обезлесяването на региона на Амазонка е обсъждано многократно тук в тази зала последния път през септември. Тогава се питахме какво да направим, за да спреме горските пожари и как да спасиме този бял дроб на планетата. Прилагаме дипломатически мерки, разпоредбите, залегнали в спогодбата Меркосур и е, други. Да, господин комисар, вие сте прав, когато казвате, че трябва да се спре обезлесяването, защото това е в духа на зеленият курс, който ние сме предприели, но същевременно, ако искаме да продължим да бъдем конкурентоспособни, ние европейците трябва да наложим някои мерки на нашите партньори, екологични стандарти и е, други. Да, разбира се, търговските споразумения са едно, но трябва да се използват и всички други мерки и инструменти. Нека не забравяме също така, че има и стандарти за хранителна безопасност, за хуманно отношение към животните, които трябва да бъдат спазвани. Нека търговията не бъде за сметка на френските или полските земеделци. Така че конкурентоспособността не трябва да бъде в ущърпа на нашето здраве и на нашето производство. Благодаря ви. Следващият. Уважаеми колеги, в северна Амазонка и живеят и туна и тата. Този регион на тези племена теоретично се опазва – но все повече от търсещите злато, от извършващите сеч е, навлизат в този регион. Миналата година това беше най-унищожения е, резерват в Бразилия. Плановете на правителството на Болсонаро да отслабят агенциите водят до безпокойство за влушаване на положението в бъдеще. Но това не е само бразилски проблем. Европа също носи отговорност за това, защото 10% от унищожаването на гори се дължи на нашето потребление в Европейския съюз. Ние потребяваме и месо, и соя, и гума от този район. Много хора са запознати с това и за това се насърчава по-устойчивото производство в Европа, но се извлича полза от незаконната сеч в Бразилия. За това винаги съм призовавала за правна рамка за преодоляване на този преодолям е, насърчавам дружествата, които внасят тези продукти на нашия пазар и подкрепят тези практики, да следят откъде идват е, тези продукти и как се произвеждат. Трябва да има задължение е, за полагане на грижа, за да не могат да допринасят фирмите за обезлесяване и нарушаване правата на човека. И Туна, и Тата, това племе, не би трябвало да усеща натиска на света за по-голямо потребление. Земята на това племе не трябва да се използва за интензивно земеделие или за сеч. Това племе се нуждае от правна сигурност. Трябва да бъдат защитени от влушаването на резервата, в който живеят. Следователно, трябва да може да направим така, че съдилищата да имат необходимото законодателство и да налагат глоби и забрани. Ние може да променим нещата, защото ние сме крайните потребители на стоките, които идват от там и ние можем да сложим край на нарушаването правата на човека. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващият оратор е, госп... е госпожа Стефанута от Реню. Ce diferențiază liderii extraordinari de cei slabi într-o perioadă? Благодаря, госпожо председател. Знаете, има една разлика между слабите лидери и добрите лидери, особено когато сме в условията на криза. Как избират те своите приоритети? Дали става въпрос за дългосрочни интереси, за корпоративни интереси или за широко обществените дългосрочни интереси? Лидери, които поставят под заплаха живота на гражданите, прегръщат конспиративни теории, разпространяват дезинформация, вземат импулсивни решения това са лошите лидери, очевидно, като е, Балсеран. Е, бразилските граждани е, страдат от COVID-19, хиляди загиват ежедневно. При това Балсенаро се занимава да брани интересите на, на, на шепа предприемачи е, е, на, на, на деловите среди, е, които са заинтересовани от обезлесяването на Амазонка, без да ги е еня за екологичната катастрофа. А знаете, сезонът на пожарите още предстои. Бразилия отстъпва назад с бързи крачки, е, що се отнася до околната е, среда. Е, въведен е закон, с който се озаконява с задна дата заграбването на земя. повечето е, е случаи е, е, е засегната Амазонка в нарушение на закона през последните е, е, години. Е, хиляди е, хектари е, е, изчезват е, в Амазонка ежегодно. До 80% от обезлесяването в световен мащаб е, се е, дължи на Амазонка. Но разбира се, и в Европа имаме, образно казано, е, Амазонка и би трябвало да действаме и тук, докато още не е късно. Благодаря. Давам думата на господин Камоноси. Благодаря. Подобно на всички ви, и аз тази вечер ще се върна в родния ми град. Утре ще се срещам с предприемачи, с кмети, с кметове и част от тях ще ме питат Марко, вие за какво говорихте вчера в Брюксел? Говорихте ли за това как да помогнете на предприятията, за това как да се излезе от една криза като тази? Не, ще отговоря не. Цялата сутрин говорихме за Амазонка. Ама говорихте ли за заграбването на земя от Китай? Не, не, не за Китай. Говорихме за Болсонаро. Този парламент отделя много време да се съсредоточи, критикувайки лидерите, които са консерватори по света. Видяхме как се държа тази зала пред е, Тръмп е, последните години или съответно легитимни правителства в рамките на Европейски съюз. В случая говоря за Польша и Унгария. Видяхме също днес, че се споменава Болсенаро. Все едно това правителство е родило всички проблеми. Имаше големи проблеми наистина в управлението, както всички нас, с коронавируса нелоколониалното отношение е ясно. Как ние сме тези, които мислим. Ние, които подписваме търговски споразумения с Виетнам, чието стандарти за опазване на околната среда са много по-низки от тези в Южна Америка. Моята група критикува също и споразумението с Меркосур, пожелание на южноамериканците, като че ли то няма да се подпише, което е добре. Но това е един търговски модел, който мислех, че е преодолян. Комисаря Хоган ни казва обаче не, ще продължаваме напред, е, все едно нищо не се е случило. Лицемерието от наша страна делегитимизира този парламент – аз съм опозиция, аз тук играя лошата, ролята на лошия, нали така? Но това отношение наказва всички и гражданите искат друго отношение. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега давам думата на господин Брикмунд. Всеки ден в Бразилия се отдалечава от екологичните ни цели. Беше разградена службата за защита на санитарното положение в е, Амазон. Как, как да останем безучастни към това? Въп, въп, въпреки, че големите английски вериги ще бойкотират е, и други международни инициативи са предприяти. Генералните дирекции на комисията не правят нищо. Не виждам никакъв знак за зелената дипломация, зелената дипломация, която казвате, че е част от вашата международна политика. Комисията трябва да изиска от Бразилия да оттегли проекто закона, който ще се приеме трябва да иска предприятията да поемат корпоративна отговорност и да се прилага политиката за е, устойчиво развитие. Трябва да се суспендира Меркосур, докато Бразилия не изпълни тези изисквания. Следващият господин Лунг. Толман. Благодаря, госпожо председател. През май е, месец е, излязоха данни, според които на всеки две минути Амазонската гора се свива с две футболни игрища. Е, веднъж на всеки две минути. 30% от е, е, басейна на Амазонка, от, е, от тропическата гора, бяха покрити от дим и пепел в резултат от горските пожари. Изчезнаха редки видове, а през 2020 година е, обезлесяването е нараснало с 55% в сравнение с предходния период. Е, повече от 1200 квадратни километра. 1200 квадратни километра гора е изчезнала. 2,5 е, пъти повече от площа по землището на град Гьотеборг в Швеция. И това от 2015 година насам. Значи, обезлесяването е в пряка зависимост от разрастването на производството на хранителни продукти. И това, край на краища, не може да не се дължи на нарасналото потребление, на нарасналото търсене на хранителни продукти от внос в Европа а, трябва да се промени нещо в, в земеделието, в преработката на земеделски произведения, в това число за биоетанол. Става въпрос за палмовото масло. Знаете, обезлесява се тропическа гора и за производство на маслодайни палми. И Обикновените хора не, не разбират до край е, случващото се. Е, в, в Швеция е, общественият транспорт, например, е организиран така, че да се опазва околната среда, но горивото в края на краищата също има екологичен отпечатък и също, така ли косвено, допринася за разрушаването на тропическите гори. Как бихме могли да кажем тогава, че общественият транспорт у нас е екологосъобразен? Е, след като става въпрос за погиване и на, и на природната, и на културната среда в басейна на Амазонка. И това наше отношение е по-скоро цинично. Е, е, отново се връщам на, на, био, на биоетанола. Е, не можем да допуснем нашето потребление на такива корива да допренесе за по-нататъчното разрушаване на дробовете на планетата. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Матия с Обединена Левец. Левиц. Благодаря, господин председател. От Това, което наблюдаваме в Амазонка, за съжаление, е една трагедия. Едно нападение срещу околната среда, срещу местните, които биват унищожавани най-вече от окупирането на техните земи сега, както и това, че бяха напълно изоставени по време на епидемията COVID. Болсонаро е президент на Бразилия и това е президентът, който насърчава действия, които са от престъпен характер. Говорим за една страна, в която президентът е срещу своя народ и срещу местното население, срещу племената, срещу защитата на Амазонка. Комисарят каза, че сме за защита на правата на човека и защита на Амазонка, но той казва също така, че ще продължат преговорите за споразумението с Меркосур. В това споразумение а, обаче тези а, прави, права на местното население трябва да бъдат ясно защитени. Това споразумение от много време а, е, върви, т.е. преговорите по него и нищо не се променя в поведението на Бразилия. Точно обратното. Колкото повече се напредва с това споразумение, толкова повече той разрушава Амазонка и напада местното, местните племена. Затова се обръщам с апел към Европейската комисия да чуе гласа на бразилците, на местното население, които защитават тези бели дробове на планетата. Моля ви е, да бъдем до народа, а не до многонационалните дружества. Благодаря ви, Мария Спираки от НП. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Συγκεβίτσιους, κυρίες και κύριοι. Благодаря. Οι εικόνες της καταστροφής της... Председател. Картините са обезлесяването в Амазонския в Амазонският е, район са факти. Ние ги виждаме всеки ден. Но това не е всичко. Заграбват се земите на селяните на кореното население, за да се отглеждат говеда, за да може да се изнася говеждо место в Европа. Така че е, евро... ние тук в Европейския съюз имаме единен пазар. Ние сме тези, които трябва да намериме някакво решение, да наложиме изисквания, да необходими са ни спогодби с страните от Латинска Америка, с Меркосур, но от друга